tout le monde. Euh, je vous propose de commencer notre euh, réunion. Euh, point 1 de l'ordre du jour, donc euh, l'adoption. Euh, първа точка от дневния ред е приемането на дневния ред. Може ли да го приемем без промени? Някой има ли някаква бележка или нещо да каже? Ако не, дневния ред се смята за прият е съобщение на председателя. Имаме някои съобщения. Donc, euh, comme vous l'avez certainement suivi ces derniers jours, la situation en Libye... През последните дни сигурно сте следили развитието в Либия. Нещата много се промениха. Кадафи. Е, режима на Кадафи падна, но той а, е, все още не е открит и все още може да вреди. Международната конференция в подкрепа на либийският народ ще се, подкрепи на, ще се състои на 1 септември в Париж. А, всичко това а, е, ще бъде обсъдено а, подробно с новият специален представител на Европейския съюз, а, господин Бернардо Дино Леон, когато ще се срещнем и когато ще изслушаем днес след обед господин Леон ни увери, че ще отговори не само на всички въпроси за Либия, но също така и за Сирия. Така че, скъпи колеги, моля, запазете своите изказвания и своите въпроси за нашата среща с господин Леон днес след обед. А сега минаваме на трета точка от дневния ред, а тя е приемане на протоколите от 24-25 май, 6 юни, 15-16 юни, 21 юни и 27 юни. Ако няма възражение срещу тези протоколи, може да считаме, че те са приети. Протоколите от тези заседания са приети и сега минаваме към четвърта точка на дневния ред. това е Етапът достигнат в рамките на прилагането на стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Съгласно дневния ни ред, трябва да изслушаме докладът на госпожа Кил Нилсън за изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Там е, става дума за една група страни с огромен потенциал, с огромно геополитическо значение – Страни обаче, които са изправени пред значителни предизвикателства по отношение на управлението и правата на човека, ще ви запозная с някои инициативи на нашата комисия. А, и слушахме защитници на правата на човека и представителите на нашата комисия посетиха Туркменистан и Узбекистан. Организирахме също така слушване на експерти по геостратегически въпроси, по въпроси на енергетиката и правовата държава. Това беше основа за проекта доклада на госпожа Кил Нилсен, доклад, който ще обсъдим днес. А сега давам думата на госпожа докладчика Кил Нилсен. Имате думата, госпожа Кил Нилсен. Благодаря, госпожа председател. Както много добре всички знаете, от 2007 година назам беше разработена и приета стратегия на Европейския съюз, стратегия, която вече се изпълнява, както обяснявам в мотивите, които вероятно вече сте прочели, Европейския съюз поде редица инициативи, много нещо беше свършено, защото е, решихме, че ще бъде необходимо да изготвим този нов доклад, тъй като смятаме, че е особено важно да погледнем още един път нашата стратегия за този район, за да преценим е, какви са нейните ограничения, ограничения, които всички съзнаваме, а също така да направим някои изменения в, в, в е, светлината на новите геополитически реалности. Докладът е, се отнася за нашата стратегия в е, Централна Азия, а не за страните в Централна Азия. Значи докладът се отнася е за нашата стратегия. Нашата стратегия за Централна Азия е, съдържа седем приоритета, доброто управление, правата, правата на човека, образованието и подготовката, економическо е, развитие, транспорт и енергия, устойчивост, е, екологическа устойчивост, е, борбата с евентуалните заплахи и от междукултурни отношения в рамките на времето и условията, които ми бяха зададени, не можех да се спра подробно на всички тези въпроси. Според мен важно е да се спрем на най-важното, на най-неотложните въпроси. И затова смятам, че е особено важно да работим по въпросите на правовата държава, правата на човека, енергетиката и сигурността. Тези въпроси е, е, решавахме последни. Е, главно регионалното сътрудничество и сигурността на гражданите. Сигурността на гражданите за нас е особено важен въпрос. Тя е едно от условията, което е особено важно за нашата политика. Защото ние смятаме, че основните права на гражданите, основните права на човека трябва да бъдат в основата на нашата политика в този регион, както са и в целия свят, и за арабските страни, и за всички други наши партньори в целия свят. Е, това, което стана в арабския свят, трябва да ни накара да се замислим за нашата стратегия навсякъде по света, включително и в района, региона, за който става дума. ще се върна отново на правата на човека и сигурността на гражданите. Също така е, ще се спра и на регионалното сътрудничество. Всички предизвикателства, свързани с трафикът на наркотици, трафикът на оръжие, екстремистските е, заплахи, е, природните ресурси, достъпа до вода и така нататък, всички тези проблеми не могат да бъдат решени без сътрудничество и преговори между страните. И при нашите пътувания в този регион установихме, че в момента в момента е, страните от Централна Азия, е, въпреки е, всички доводи, като че ли не са много склонни да работят заедно за решаване на регионалните въпроси. И затова ние като една неутрална страна, като се опираме на историческият опит, бихме могли да помогнем да се постигне напредък в това отношение. Необходимо е също така да приемем един многостранен подход, който е специфичен за всяка от петте страни, за които става дума. От една страна това ще бъдат двустранни отношения, на е, този въпрос ще се върнем, защото за първи път представям този доклад и а, след като вие се изкажете по него и направите своите предложения, а очаквам от а, всички вас, моите колеги, помощ а, и сътрудничество в а, усилията си да подобрят а, този доклад, сега ви представям само общият формат а, на доклада. В трети параграф, в афренската версия, се казва, че не призоваваме неправителствените организации да участват, а напротив, трябва да ги включим активно в работата, за която става дума. Това е едно уточнение. Има и едно, а също така една фактическа грешка в връзка с датите в, при, която дума за Узбекистан взима предвид е, решенията на съвета от 2009 е точната дата. А там, когато става дума за сигурността на личността, на гражданите, става дума за едно предложение, където се предлагат през провеждането на интерпарламентарен форум, който ще изграе ролята на катализатор – за съвместната работа на парламентаристите от двете страни, което несъмнено ще помогне между регионалното сътрудничество и общата работа. Бих искала също така във връзка със сигурността на личността да кажа, че има някои параграфи. Може би това е поради вакансията, че какъв период е бил, когато се е този текст е преведен, но има някои параграфи, които не са така съвсем точни, по тях то на то ще има изменения, които ще се предложат, за да могат те да бъдат уточнени. Това е всичко, което искам да кажа на този момент и благодаря за вашата помощ. Благодаря, госпожо Кил Нилсен. Сега бих искала да дам думата на докладчиците в сянка за НДП, е госпожа Фадейре, която замества госпожа Дженгел. Имате думата. Добър ден, колеги! Най-вероятно вече знаете, че госпожа Егле днес е на посещение с комисията Агри, официална делегация, за това не може и да присъства. Аз ще я представлявам и ще представя основните въпроси, които тя има по този доклад. Ще говоря, разбира се, не само от нейно име, ще говоря и от свое име, тъй като становищата ни съвпадат. Аз бях в държавите от Централна Азия. Била съм многократно. Всички знаем какво се случва там. На първо място искам да благодаря на госпожа Кил Нилсен за нейния доклад, както и усилията, които полага за този регион, дори по време на лятната вакансия. Защо е необходим такъв доклад за Централна Азия? За нас е изключително важно да покажем значимостта на тези държави за Европейския съюз, както и значимостта на Европейския съюз за тях, което пояснява и защо имаме нужда от сътрудничество с тях. Тези държави са съседи на наши съседни държави, т.е. географските са близо до нас. Европейският съюз трябва да даде своята помощ за възстановяването на демокрацията, управлението, правата на човека, върховенството на закона и така нататък. И госпожа Егле и аз искаме да кажем, че демократичното економическо развитие са взаимодопълващи се процеси по отношение на стратегическите въпроси, близостта до Афганистан и радикалния ислям не бива да бъдат пренебрегвани. Ние трябва да работим постоянно с тези страни, защото това е от взаимен интерес. Някои основни моменти, които присъстват в доклада на госпожа Кил Нилсен, ние сме съгласни с нейната идея, че Европейския съюз трябва да бъде много ясно видим в Централна Азия. Трябва да имаме пълна делегация там, и работата на господин Морел също е много важна. След това подкрепяме идеята да се създават срещи на парламентарно ниво между Европейския съюз и тези страни. Също така е необходимо добро управление на водите в тези страни. Ние трябва да действаме като медиатор в едни такива разговори. Искаме да се добавят следните аспекти към този проекто доклад. Госпожа Егле предлага да има част, която да е свързана с економическото развитие, включая засилване на економическите отношения в глобален и регионален контекст за намаляване на бедността и повишаване на стандарта на живот. Това може да стане посредством диверсификация на енергийните доставчи, доставки за Европейския съюз, диверсификация на търговските партньори на тези страни, сътрудничество в инфраструктурни проекти, подготовка на една среда, която да благоприятства МСП, както и по-важна роля за жените. Засиленото економическо развитие ще даде възможност за по-близки връзки между нас и тях. Искаме също така да има засилено сътрудничество в образователните проекти, да има обмен и на преподаватели, и на учащи се. Госпожа Егле високо цени работата на политическите фундации, защото те обогатяват опита на тези страни. Според нас правителствата на държавите в Централна Азия трябва да прилагат цялостни политически проекти. Европейският съюз трябва да оцени този процес, като го следи постоянно, като разбира се има предвид, че и малките стъпки напред са важни. В заключение трябва да кажа, че ние разбираме, че процеса на демократизация и социоекономическо развитие в Централна Азия започна наскоро. Тоест, пред тях все още има един дълъг път. Напредъкът в тези сфери не може да бъде сравняван с състоянието на Европейския съюз. Затова смятаме, че дори малките стъпки в правилната посока трябва да бъдат ценени високо. Изключително важно е Европейския съюз активно да се занимава с процесите в Централна Азия. Само нашето пряко участие може да окаже своето въздействие върху развитието. Благодаря ви. Euh, благодаря. А сега ще дам думата на господин Свобода, който е докладчик в Сянка от името на социалистите. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчицата за работата, която е извършила. Това беше... тя е създала един много сериозен доклад. Може би някои неща, които бих искал да спомена, това не е критика, а просто някои коментари. С право докладчицата казва, че не става дума да се, да се направи доклад за даден регион, а доклад за европейската стратегия по отношение на, този, на този регион. И това трябва да е акцента в доклада. Имаме различни и разнообразни интереси в региона и е, може би тук трябва да се подчертаят кои са именно нашите интереси в този регион. Например, енергетиката. Трябва по-ясно да опишем нашия интерес. Естествено, не се интересуваме от енергетиката, от енергийните ресурси в империалистически смисъл. Освен това, две големи държави, Русия и Китай, имат своите интереси там. И ако не защитаваме на време нашите интереси в региона, то ще се окажем в една изчеквателна позиция на зависимост от други страни. На второ място сигурността. Сигурността е наш основен интерес и не бива да забравяме, че този регион – или поне някои държави в този регион са съседни на Афганистан. И ако искаме да постигнем стабилност в региона по какъвто и да е начин, въпреки действията, които в момента, военните действия, които се водят в региона, трябва да си сътрудничим с тези държави. Един друг аспект – търговията с наркотични вещества ако искаме да контролираме, да се борим срещу тази търговия, от изключително важно значение е да работим с тези страни, не само с тези страни, но главно с тези страни. Кои са най-важните точки за нас, европейците? Тези точки, които споменах и някои други, трябва да бъдат покр... Е, подчертани и уточнени по-добре един основен приоритет за нас е демокрацията. Съгласен съм с преждеговорившите. Е, в традициите в нашите страни по отношение на демокрацията са други, но без напредък в тази област, е, областта на демокрацията и на човешките права, никога няма да успеем да постигнем една добра сигурност в този регион. Ето защо е много важно непрекъснато да се занимаваме с тези въпроси. Виждаме, че нещата са много трудни. Това видяхме в, е, по време на нашето посещение в Узбекистан, Туркменистан. Там положението е още по-сложно, но нещата не са невъзможни. Трябва да се ангажираме. Мисля, че парламента ще ни подкрепи. Трябва да, се, трябва да имаме една разумна стратегия на постоянно представителство в региона. Може би е хубаво посланник от Узбекистан да пътува из региона и да представя Европейския съюз, но това мисля, че не е по силите му, това няма да е достатъчно. Е, знаем, че имаме нов представител за този регион и много добре би било да поканим колкото се може по-скоро този представител в нашата комисия, за да говорим с него. Трябва да подчертаем в доклада важността на региона за нас. И още нещо, точка 18. Мисля, че формулировката е прекалено по-подробна. Когато става дума за отношенията на Казахстан с Русия и Белорус, не може естествено да предотвратим тези страни да си сътрудничат, но формулировката би могла да е положителна, по-положителна. А особено перспективата за привличането на Украина в този митнически съюз. Вероятно ситуацията в региона по този начин ще се осложни, но важното е, колегата го каза, е, сътрудничеството в региона да бъде поощряване. Аз съм критично настроен към този митнически съюз, защото по този начин се накърнява цялостното сътрудничество между страните в региона. Съгласен съм с е, госпожа Кел Нинсън а именно за това, че политическата философия и политическото ръководство в тези страни е по-различно от чуждо ние. И не искаме да има зависимости, да се създават зависимости в региона на по-малките страни от по-големите страни. Тук имам предвид Русия. Но това са в основи моите забележки и коментари. Благодаря. Е, госпожа Николай, не знам. Искате ли думата? Да, добре, имате думата. А, преди всичко, бих искала да поздравя госпожа Кил Нилсен за въпросите, които повдига в, този доклад. И преди всичко искам да я поздравя за начина, по който е изложила мотивите си. Според нас трябва да се постави по-голямо ударение на сътрудничеството с страните от Централна Азия и тяхното сътрудничество с Европейския съюз. Европейския съюз не може да си позволи да остане пасивен в този регион. Основният е, проблем фактически се отразява и в е, самото е, заглавие на доклада. Говорим тук за Централна Азия, но фактически трябва да се отнасяме с всяка страна по-отделно, според нейната специфика. Главната ни цел е да стимулираме сътрудничеството. Разбира се, трябва да се подчертаят проблемите, които продължават да се съществуват в региона. Но това не трябва да се прави от позицията на а, неутрален наблюдател. А, от позицията на външен фактор. Не трябва да а, се опитваме да получаваме тези страни. Защото ако това стане, нашия доклад ще остане само на книга, няма да има никакви реални резултати. Необходимо ни, е, ни по-конструктив, са ни по-конструктивни формулировки. Става дума за една е, дълбоко обмислена стратегия на Европейския съюз, а не само списък на пожелания. Споменава се, че трябва да вземем предвид спецификата на отделните страни, но в момента доклада като че ли не го прави напълно. Не може да очакваме в този регион нещата да се променят от днес за утре от само себе си. Трябва да участваме по-активно в този регион, трябва да открием там постоянни представителства, за да разполагаме с канали за диалог. Затова споменава за този диалог, но от този диалог говори и докладчикът. Трябва да видим какво можем да предложим на нашите партньори от Азия. Там, където се говори за, търговските, за търговският обмен, а, а, трябва да се почертае значението на енергията, енергетиката. Нашата енергетична стратегия трябва да вземе преди възможности на този регион. В 11 точка всичко, което е казано е вярно, но там въпросите са преди всичко се отнасят до околната среда. Пак ще кажа, наш дълг е да участваме по-активно. По-активно да се ангажираме с този регион. Главата, която се е посветена на регионалната сигурност, трябва да бъде доразвита. И не трябва да забравяме за съществуващите напрежения в този регион, които се дължат на войната, която все още се води в тази част на света. Различните части на доклада не са равностойни. 25-та точка не изглежда конструктивна, но според нас това се отнася и до другите страни в региона. И това въжи не само за енергетичните а, проекти, но също така и за а, проектите, които засягат а, малките и средни предприятия, екологията и така нататък. Затова много ясно трябва да заявим какви ще бъдат рамките на нашето участие за нашето сътрудничество с този регион. Защото ако ние не присъстваме на място и то активно, всичките ни намерения ще останат само на, на, на думи. Не можем обаче а, е, да си позволим това. Предлагаме и някои изменения. И е, Вярваме, че в край на краищата ще имаме един доклад, който ще отразява а, намеренията на Европейският съюз. А, господин Танок не е тук от групата на а, ЕКАРЕ и затова ще дам дума сега на господин Силик. Благодаря ви. В политиката, както и в спорта, нещата трябва да се правят в точния момент, иначе нямат никакво значение. Този доклад пристига, според мен, в точния момент. Т.е. докладът е много своевременен. Пак повтарям, наистина точния момент, за да може да се направи една обща европейска политика. Сега му е времето това да се случи. Аз е, Самия съм докладчик по политиката за добросъседски отношения. Много дебати се водят по тази тема и се вижда колко е важно да се изгради демокрация, да се изградят демократични ценности, които всъщност са в сърцевината на Европейския съюз. След това да не забравяме и случилото се в Северна Африка, от което също трябва да си извадим а, полки, тъй като без да има демокрация, без да има защита правата на човека, всяко едно решение би било частично и временно. Така че по отношение на тези пет държави в Централна Азия, трябва да кажем, че всички ценности, за които говорих а, до момента, не са достатъчно добре развити. Тоест, те са много далеч от това, което ни се иска те да бъдат. И политиката на Европейския съюз, която е насочена към търговията и към економиката, е една политика, която няма бъдеще. Така че Въпросът е какво да направим, за да разработим една нова политика. И ние знаем какво трябва да направим. Знаем, че трябва да се насочим към развиване на едни политически тенденции, към развитие на образованието, на гражданското общество, на фундациите, на неправителствените организации. И аз съм убеден, че трябва да направим един апел, трябва да се обърнем с а, една молба този регион да стане чисто политически по-последователен и цялостен. Не искам сега аз да говоря за политиката на добросъседски отношения, но така или иначе трябва да кажем на тези държави, че ние се намираме в един общ регион. С нашите изменения ние всъщност се опитваме да подпомогнем а, нашата докладчица. А, още нещо. В, а, този, в тази част на света има голяма конкуренция. Там има намеса на китайската политика, външна политика, на руската, на европейската, на всички държави, които бяха част от СССР. Така че този аспект не бива да се забравя, но не може да бъде и оправдание от друга страна да затваряме очи пред някои проблеми, които се срещат там. И накрая, нещо важно, чисто технически характер, но нещо, според мен, много важно. Нашата докладчица споменава определени държави, които биват засегнати в доклада, но на моменти ми се струва, че някакси е, са доста повърхностни нещата, които казва. И съм съгласна, съгласна с господи, госпожа Николай. Работили сме с нея по Туркменистан и ще продължим да работим, защото доклада още не е одобрен. Така че има една ясна представа за това какво се случва, например, в Туркменистан. Имаше делегация, която отиде там, имаше срещи, комисията по правата на човека беше там. Та предлагам вместо да търсим някакви много често банални формулировки, нека да се опитаме да цитираме съществуващи документи на Европейския парламент, които съвсем пълно описват случващото се в тези държави, в случая, в случая визирам Туркменистан. Благодаря. Merci. Je donne la parole maintenant à... Благодаря. А сега думата има господин Питерле. Благодаря, госпожо председател. Много съм благодарен на, на колегата Кил Нилсен за ясните позиции, които се основават на един добър анализ на положението в Централна Азия. За Европейския съюз Централна Азия е стратегически район. Тези страни като че ли не са особено склонни да се сътрудничат помежду си. Ясни са съществуващите проблеми. Някои са ясни, а други са малко по-тънки и трудни за разбиране. Съгласен съм с докладчика и с други, които се изказаха, че трябва да имаме стратегически план за постигане на стабилност и стимулиране на демократичното развитие на този район. обстоятелствата там могат да се окажат трудни, дори по-трудни, отколкото в Северна Африка. И Европейският съюз трябва недвусмислено да покаже, че очаква демократично развитие на този район. Да се опитаме да помогнем без неко развитие, хаотичното развитие, което може да създаде допълнителни проблеми. Необходимо е да уточним нашата стратегия за този е, регион и се радвам, че докладът е, настоява на това. Смятам, че е абсолютно необходимо да имаме делегации във всички страни от Централна Азия. Делегации, които трябва да са достатъчно добре осигурени с персонал и средства, за да може да бъдат наши канали за връзка с тези страни. Подкрепям предложението за създаване на парламентарен форум с тези страни. Но искам да попитам, това наша инициатива ли е? Или вече се основава на консултации с парламентите на тези страни? Дали тези парламенти подкрепят подобна инициатива? Диалогът ни с страните от Централна Азия е от изключително значение. И а, несъмнено тази инициатива трябва да бъде най-енергично подкрепена. Благодаря. Господин Келам. Благодаря. А, госпожо председател, мисля, че докладът на госпожа Кил Нилсен е навременен. И тъй като той се отнася до стратегията на Европейския съюз. Напълно съм съгласен с колегата Свобода. А именно, че преди всичко трябва да изясним а, защо считаме този регион за толкова важен. В стратегическо отношение, по отношение на енергетиката, в геополитическо отношение. Е, става дума за достъпа до водните ресурси, до, а, е, за земеделието и така нататък. Това са все важни въпроси, които трябва да бъдат разгледани в доклада. Другия е въпрос, за който стана дума тук, е отношението на тези страни с Афганистан. Ако тези отношения са добри, тогава Афганистан може да изиграе важна роля, не само стратегическа, но също така в економическо и социално отношение в развитието на целия регион. Именно за това трябва да отделим повече внимание на този въпрос. Трети проблем е координирането на нашите усилия с други международни субекти, включително и САЩ. Защото съществуват ясно изразени стратегически интереси към този регион от страна и на Китай, и на Русия. И затова ние трябва да имаме определена ясна стратегия как ще работим с всичко това, какви са нашите възможности за координиране на усилията ни с други международни е, субекти. Знам, че Германия и Франция е, ни дадаха добър пример с някои от своите инициативи по отношение на подобряване на сигурността в региона. Мисля, че докладчика много добре представя стратегията в член точка 21 на доклада, където се казва, че економическото сътрудничество трябва да върви ръка за ръка с политическото сътрудничество и трябва да се основава на политическата воля, която да се основава на нашите общи ценности. Бих искал да посоча, че в 29-та точка на доклада, където става за закриването на, на бюрото на Human Rights Watch в Ташкент, е въпрос, по който би трябвало да се помисли и допълнително. В този доклад ние трябва да покажем че искрено и дълбоко се интересуваме от развитието на този регион. И то по различни причини. Нашето участие в подобряването на положението на човешките, правата на човека, върховенството на закона е от извънредно голямо значение. Няма друг в международен план, който да помогне в тази насока, толкова колко може да помогне Европейския съюз. Благодаря, господин Кенън Сега ще дам думата на господин Фредериксен от името на службата за външно действие на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам тази стратегия за Централна Азия. Смятаме, че това е много навременно, много навременен принос и това ще е добър принос за цялостната стратегия в региона, в съв... която ще се разработва в съвета. Какво става в момента в тези отношения с Централна Азия? Трябва да сме реалистични. Това не са страни и кандидатки, не са част от политиката за добросъседство на Европейския съюз, но въпреки това Европейския съюз успя доста да повиши своята роля в Централна Азия. Нашия ангажимент обаче не започна с 2007 година, въпреки това стратегията много ни помогна да увеличим нашия ангажимент. Станахме по-видими в региона. Миналата година излязохме с един документ – и искам да се спра на някои точки. Най-напред, както знаете, ние имаме един диалог на високо равнище между Европейския съюз и страните от Централна Азия на ниво външни министри това дискутират се много трудни, много важни въпроси. Говорим за въпросите по човешките права, което не е лесна задача. Освен това се опитваме да въвличаме и други актьори от региона по въпросите на, чове... на чу... човешките права. Това ни дава възможност да видим и други области, където Европейския съюз може да е полезен и да е полезен със, своята, със своите знания и опит. По отношение на енергетиката, ние е, много е важно да помислим за страни като Туркменистан и за а, газопровода и петролопровода от, от Каспийско море. Както казах, е, с разговорите, които водим в момента, ни позволяват да се съсредоточим върху някои подробности. Хубаво е да говорим и за така наречения, за така наречения дали, да диалог по политиката на опазване и управляване на водните ресурси. Ние имаме знания, може да бъдем полезни и по този въпрос може да задействаме и нашата роля на между... от международни организации, що се отнася особено за политиката за спасяване на Аралско море. Европейския съюз, освен това, се съсредоточава и върху образователния сектор в някои от тези страни. По отношение на опазването на границите и търговията с наркотици, имаме програма, която действа в тази област и се опитваме да координираме международните усилия в е, тези области. Освен това се опитваме да помогнем да увеличим и разширим мандата на Европейската инвестиционна банка за финансиране на някои от проектите в региона. Ние смятаме, че тези въпроси са много важни. Хубаво е да имаме наистина мисии в региона. Тази година предстоят мисии в Узбекистан, Ташкент. Имаше мисии в други страни през миналата година. През, в Туркменистан планираме също мисия. Надяваме се това да се случи в не много далечно бъдеще. Кризата в Киргистан, например, е един добър пример за това как Европейския съюз може да действа в региона. Посланникът можеше да действа на място и да помогне за напредъка на политическия процес на място в Киргистан, да опосредства стабилността и възстановяването на жилищния фонд, на поощряване на конституционната, конституционалната реформа и подготвянето на президентските е, избори. Това са все инициативи, които в дългосрочна перспектива може да се окажат много полезни за тези страни. Но въпреки Киргистан е, и прогреса там, е, региона продължава да има по-нататък нужда от стабилност Въпросите за опазване на човешките права са едни от въпросите, върху които трябва да се съсредоточим, защото те създават голяма загриженост за нас. Създаването на гражданското и укрепването на гражданското общество ще са добър принос за повече стабилност в региона. Хубаво е да увеличим нашата видимост в региона и да, и да популяризираме европейските ценности. Ние сме в процес за оточняване е, на деликации в емисии в региона. По този начин ще станем по-видими. Освен това ще може да опосредстваме и нашите интереси по-ефикасно. Е, тъй като имаме ограничени финансови ресурси за региона за 2007-2013 година, около 700 милиона евро, е, много е важно именно за това да работим с нашите донори. Е, поради ограничените ресурси, много е важно да се съсредоточим върху нашата помощ, е, така че тя да е много по-ефикасна. Преодоляването на бедността е един от приоритетите в е, Киргистан, Таджикистан. Тези две страни са основните бенефициери на европейската помощ. Освен това, докато е, опосредстваме регионалното сътрудничество, трябва да мислим и за борбата с организираната престъпност, търговията с наркотици и управлението на водните ресурси. Въпреки това, трябва да сме отворени, да е, се адаптираме към, е, към специфичните нужди на страните. В Казахстан, например, с страна, в която, с която наскоро отворихме преговори за а, споразумение за партньорство. Това е един пример, в който трябва да адаптираме нашата помощ. Надяваме се на подкрепата от нашите партньори и депутатите. В, трябва да помислим за инструментите, които може да е, приложим в региона, например по отношение на енергетиката и водните ресурси и образованието. Там ни трябват специални програми. И накрая един много важен аспект по отношение на прилагането на стратегията, което, аспект, който е много положителен, положителен, това е директното участие на, Европ... на държавите членки в прилагането на а, стратегията. Франция и Германия са много активни по отношение на програмата за създаване на правова държава и опазване на човешките права. Има консорциум от държави членки на Европейския съюз, които са доста активни в региона. Е, като преглеждаме стратегията, ще може да видим и да уточним повече детайли, повече подробности. В заключение искам да кажа, че ние приветстваме участието на Европейския парламент в стратегията и създаването на връзки между Европейския парламент и парламентите на отделните държави. Благодаря. Merci, monsieur Fredensen. Donc, je vais maintenant... Благодаря. А и сега ще дам отново думата на госпожа Кил Нилсен, която да приключи тази дискусия. Ще бъда много кратка. Благодаря на всички колеги, които участваха в този дебат. Взех си бележка от всички изказвания, от всички предложения, чието цел е подобряването на доклада. Няколко уточнения. Радвам се, че сме съгласни по отношение на приоритетното значение на правата на човека и развитието на демокрацията. Това изглежда очевидно, но винаги е приятно да се установи, че мислим по един и същи начин. Стимулирането на сътрудничеството, вероятно тук ще трябва да се формулират наново някои части от доклада, да подчертаем, че е необходимо да присъстваме по-активно в този регион, да развиваме по-активно нашето сътрудничество. Много колеги смятат, че трябва да се постави ударение на някои въпроси, които те считат за особено важни. Господин Свобода, господин Питерле подчертаха, че трябва по-ясно да формулираме какви са интересите и стремежа на Европейския съюз. Ще видя как може това да бъде направено. По отношение на някои от предложенията на Коза Ведере, ще видя дали трябва да се добави един нов абзац. Трудността е, че сме ограничени в обема на един подобен доклад. така че малко се боя да добавям допълнителни точки, без да има възможност да ги разгледам в подробности. Но по отношение на правата на човека, зачитането на основните права, съм напълно съгласен с това, което се каза. Ще се опитам да задълбоча аргументацията в доклада под отношение на тези въпроси. Но искам да отговоря на представителя на службата за външна дейност, който каза, че Централна Азия е част от нашата политика на съседство. Но значи ли това Европейския съюз да приеме различна политика за този регион? Аз не мисля, че трябва да бъде така. За нас важно е да знаем какви са ценностите, какви са а, основните а, въпроси за читане на правата на човека, на правовата държава и така нататък. Според мен, важно е каква политика искаме да водим в този регион и какви са нашите приоритети в рамките на тази политика. Някой тук спомена, че не трябва да отдаваме първостепенно значение на стабилността на режимите в тези страни както сме правили до сега. По това отношение, може би трябва да преразгледаме в известен смисъл нашата политика. Казах, че съм си отбелязала всички предложения, всички изказвания и има един пряк въпрос, който ми беше отправен. Мисля, че това беше господин Питерле по отношение на парламентарният форум. В момента става дума за предложение, което аз правя а не за някаква а, координирана инициатива. Защото липсата на достатъчен активен диалог в момента е наша слабост. И затова правя подобно предложение. Да създадем един подобен интерпарламентарен форум с парламентите на страните от Централна Азия. Но това в момента не е а, Нещо, което е съгласувано с парламентите на тези страни. Това е мое предложение. Благодаря. Благодаря, госпожа Кил Нилсен. Искам да ви напомня а, графика. На 6 септември на обед срок за внасяне на изменения, обсъждането на измененията на 22 септември, гласуване в комисия на 4 и 5 октомври и в пленарна а, зала на заседанието през октомври. И сега минаваме към пета точка от дневния ред. Това е становище, което ние ще изпратим в Комисията по международна търговия. Става дума за разширяване на приложното поле на разпоредите за споразумението за партньорство и сътрудничество с Узбекистан. Става дума за международна двустранната търговия с текстилни изделия. И тук е докладчик е колегата Кил Нилсен. Става дума преди всичко за технически въпроси. Става дума за памучни изделия, където съществуват значителни опасения във връзка с сегашното положение. Госпожа а, а, Нилсен а, представи своя доклад на 1 юли, за да могат колегите да направят своите предложения. А, става дума за а, резолюция във връзка с член 110 на регламента. И, а, ние искаме с едно официално становище да допренесем тази резолюция. Комисията по международна търговия реши да приеме междинен доклад съгласно член 81. И за това ние решихме да им представиме един нов текст на становището. И най-напред обаче ще дам думата на докладчика, госпожа Кил Нилсен. И накрая ще ви кажа какъв е графикът. А, имате думата. Благодаря, госпожо председател. А, проблема за използването на детски труд е особено остър в Афганистан. Втори световен износител на памук и памучни, а, памучни произведения. Става дума за 2 милиона ученици, които биват всяка година заставени да работят 3 месеца в, памучните полета. това е нарушение на изискванията на МОД за детския труд. Узбекистан упорито продължава да пренебрегва международните призиви за прекратяване на тази практика, отказва да приеме тристранна комисия за наблюдение. Като в светната на всичко това с моите колеги Отала и госпожа Гомес неодавна отпратихме Правихме въпрос към службата за външна дейност, доколко е уместно подписването на нов протокол за двустранната търговия с текстилни изделия. През Женева а, а, миналата година една конференция на, а, на МОД още един път призова Ташкент да а, допусне а, комисия, а, мисия за наблюдение, наблюдение, но Узбекистан не прие това. Продължава а, принудителният труд а, на деца. от 10 май миналата година учениците в гимназиите а, биват изпращани на бригади да работят в памучните полета. И тази работа е не само трудна, тя е опасна, тъй като се използват химикали. Значи това трае до есента. Между 60 и 85 долара са отстъпките, които се правят в, на тези продукти. Има пълна една така страна, държавата, държавата изобщо не признава това, което прави. много голям натиск се има по отношение на тези, които са отговорни за постигане на плановите квоти в реколтата, затова те използват и деца, използват и чиновници, които са задължени също така да участват в бригади, да могат да а, изпълнят а, това, което държавата им е задала като, като, планови, като планови квоти. И е, затова е, трябва да видим дали изобщо да приеме подобно споразумение с Узбекистан, като се имат предвид е, е, тези нарушения, нарушения и на изискванията на международните организации. Благодаря, госпожа Кил Нилсен. А сега госпожа Ведере е, от името на ЕДП. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Нека да благодаря на госпожа Кел Нилсен за усилената работа по проекта за становище. Мисля, че тя съвсем ясно показа колко усилено е работила и проучила защитата правата на човека в страната. Много е ясна нейната позиция. Тя казва, двустранното споразумение за търговия с текстил трябва да бъде замразено, докато международни наблюдатели не потвърдят, че вече няма практика за насилствен детски труд в страната. Аз обаче на първо място бих искала да посоча, че Република Узбекистан е наш партньор. Подписали сме споразумение за партньорство и сътрудничество. Узбекистан работи с Европейския съюз по различни политики за развитие, е, и прекратяването на сътрудничеството с тази страна би означавало да се откажем от един инструмент, който е много важен за нас – економическото сътрудничество и търговията. Економическото и демократичното развитие на всяка една страна са взаимосвързани. Ние имаме възможност да насърчаваме демократизацията в тази страна, като укрепваме двустранното сътрудничество по различни въпроси, като например нашите интереси в сферата на сигурността в Афганистан. И затова трябва да бъдем партньор на тази страна, а не да се отказваме от поети ангажименти към нея. Освен това, прекратяването на търговията би означавало също така налагане на санкции върху страната, върху народа, защото хората зависят от тази продажба на памук за живота си. Както знаем от личен опит, както и от докладите на СВД, когато отправяме постоянно получения към определени държави, не постигаме нищо. Така че, ако искаме да постигнем своите резултати в региона, не трябва да действаме нравоучително. Не забравяйте Русия и Китай, които имат огромен интерес там и те се държат много по-дружелюбни и приятелски с тази страна. Не трябва да мерим с двоен аршин. Нарушенията на правата на човека в Русия са огромни. Положението там не е добро, но не прекратяваме търговията с Русия. Така че не трябва да получаваме своите партньори, без да им признаваме вече постигнатото. Узбекистан направи стъпки напред. Те приеха държавно законодателство, което забранява детския труд, принудителния труд. Така че в заключение сметам, че трябва да приемем този протокол който разширява двустранната търговия с Узбекистан, при условие, че съответно те излязат с план за действие за пълно прилагане на законодателството срещу принудителния труд, както и е, всички мерки, които по някакъв начин уроват правата на децата. Трябва да има наблюдение на УНИЦЕФ, на МОД, на развитието в Узбекостан. Това ще даде възможност да се предприемат последващи мерки за по-нататъчна политика на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. А сега господин а, Вигенин. Благодаря ви, господи, госпожо председател. Ще говоря от името на нашата докладчица в Сянка, която не може да присъства, тъй като е на друго заседание. Сложен е проблема, няма и да е лесно да бъде решен. Смятаме, че трябва да се действа много внимателно в инструкциите, с които ще излезем като комисия. Не можем да дадем чисто и просто зелена светлина на подписването на този протокол. Важно е обаче да не показваме, че мерим с двоен аршин в отношенията си с трети страни и имайки предвид, че положението с правата на човека в Узбекистан и по-специално въпросът свързан с принудителния детски труд е изключително важен, трябва да продължим диалога си с властите в Узбекистан. Смятаме също така, че трябва да се настои Узбекистан да даде пълен достъп а, на наблюдатели на МОД във всички региони на страната, където те да могат да проучат положението по този начин те ще могат да потвърдят позицията на узбекистанското правителство, което твърди, че няма такъв проблем, но пък информацията, която ние получаваме е, че е, проблема продължава да съществува. Независимо, че законодателно вече има забрана за такъв труд в Узбекистан. Смятаме, че трябва да се направи още една проверка преди да се даде зелена светлина за подписването на този протокол. Още един въпрос, който смятаме за важен по доклади на неправителствени организации, е свързан с използването на вода в производството на памук използването на такова оскъдно природно богатство като че ли не е много рационално и това е един въпрос, който може да бъде обсъден с властите в Узбекистан. Европейската комисия и съвета евентуално могат да направят различни инициативи по този въпрос. Това е позицията на социалистите и демократите. Благодаря. А сега господин Брок. Елмар Брок. Благодаря. и поздравления за, вашата, за новата ви длъжност. Аз не знаех, че по този начин биват експлуатирани децата. Ужасен съм. И мисля, че е хубаво да се запознаем с това изследване на Международната организация. Е, много би ме интересувал този въпрос, защото това е пример за начина по който може да говорим с такива държави и по отношение на търговски въпроси. Госпожо председател, това може би е един въпрос, който може да се разглежда и независимо от целия контекст, където може да се опитаме да поощряваме човешките права. Може би може да си сътрудничим с Комисията по търговия и да формулираме в ограничените рамки, с които разполагаме, някаква възможна форма за провеждане на политика. Би било интересно в сътрудничество с МОД да установим кои предприятия от Европейския съюз осъзнават и знаят за съществуването на този проблем в Узбекистан и въпреки това търгуват и купуват памук от Узбекистан. Аз може да заострим вниманието и от страната на потребителите – може би по този начин може да се окаже натиск върху тези предприятия. Може би може да заострим клаузите за човешките права и наистина да ги приложим в търговските ни споразумения с тези страни. Може би може да помислим и за изготвяне на общ доклад с Комисията по търговия за прилагането на международни стандарти, каквито са стандартите на МОД. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Брок. А, ще получите а, е, доклада а, е, чрез имейл. Е, организирахме е, представители, представители на УНИЦЕФ, е, която ще среща, която ще се състои през септември. По този начин отговарям на колегата Елмар Брок. Комисията по международна търговия работи много активно по разработването на тези норми, затова би било добре да поддържаме по-тесни контакти с нея, особено по въпроса за детския труд. А сега давам думата на господин Свобода. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Искам да подкрепя това, което каза господин Брок, защото много граждани в нашите страни а, са загрижени от детския труд в тези страни. Смятам, че е правилно не от днес, да не смятаме, че от днес за утре ще може да променим състоянието на нещата в Узбекистан. Преди тази работа беше организирана, сега това е децентрализирано и семействата официално отговарят за работата на децата на полето. А, Понякога знаем, че училищата биват затваряни и децата плащат на, биват пращани на полето или пък могат да бъдат наказани, ако не отидат да работят на полето. А може да поканим представители от МОФИ уницев, УНИЦЕФ, с които да изработим една <clears throat> обща политика. А този случай може да е, е, да е повод за по-нататъчни а, инициативи за това как може да интегрираме стандарти, международни стандарти, например стандарти на МОД и други организации в нашите споразумения а, с подобни, с такива страни. Това би било според мен много разумно. Е, е Благодаря, господин Свобода. Свобода е сега ще дам пак думата на господин Фредерик, от службата за външна дейност. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко по въпроса за детския труд, защото и моя колега от комисията ще иска да каже нещо. Правата на човека са ключов елемент от нашата стратегия за Централна Азия обсъд, да, не един път сме повдигали този въпрос на различни срещи на високо равнище, включително и въпроса за детския труд. Този въпрос се отнася не само до Узбекистан, но и до, до редица други страни. Това е въпрос, който ние редовно повдигаме и не отдавна го повдигнахме през юни на нашата среща по въпроса на човешките права, а също и на срещата през юли тук в Брюксел. Очакваме Узбекистан да, да работи в тясно сътрудничество с МОД по този въпрос. А и приветстваме също така привличането на УНИЦЕФ. Докато разбираме, че, доколкото разбираме, УНИЦЕФ е получил достъп за наблюдение на събирането на памука. Тоест, приемат се някои положителни стъпки в Узбекистан за преодоляване на проблема. Прието е законодателство, защитаващо правата на човека. Направени са изменения в националното законодателство по отношение на отговорността на работодателите. Създават се специални работни групи е, за е, борба с детския труд. Е, в последните сведения, които имаме, показват намаляване в общия брой на децата, които се биват принуждавани да работят в помощните плантации в Афганистан. Разбира се, ние категорично ще продължим да искаме от Афганистан, от Узбекистан да приеме мисия за наблюдение от МОД. Необходим е многостранен подход, включително политически диалог, за да може да се реши проблема, да се постигне по-нататъчно подобряване. Голяма част от нашето, нашата техническа помощ е насочена за подобряване на стандарта на живот в селските райони, за подобряване на образованието и подготовката. Узбекистан участва в съвместни програми за реформиране на селското стопанство и за преодоляване на използването, премахването на използването на детския труд. Ще продължим да настояваме по-нататък да бъде решен проблема с детския труд. Това ще прави в сътрудничество с МОД. В Узбекистан вече са предприяти стъпки в тази насока – и необходим е конструктивен подход, защото само така въпросът ще може да бъде решен. Благодаря. А сега ще дам още един път думата на докладчика, госпожан Кил Нилсен, за заключителни думи. Искам да осведомя колегите, че вече многократно съм имал възможност а, а, да разговарям с колегите от комисията Инта не става дума да се откажем от споразумение за търговията с текстил. Но резултатите от мисията на МОД трябва да бъдат оповестени, за да можем да вземем окончателно решение. Тоест, ние искаме да се приеме мисия за наблюдение на МОД в Узбекистан и искаме резултатите от това посещение да бъдат оповестени. Трябва да кажа, че се срещнах с представители на УНИЦЕФ в Узбекистан, познавам тяхната работа в един конкретен район на страната, работа, която ни даде възможност да се ограничи използването на детския труд, да се подобрят условията, в които работят изобщо работниците в, в памучните полета, включително и възрастните, не само децата. Е, подобравишаване на ефективността на този труд, за да бъде по-нататък необходимо използването на детски труд. Е, организирахме изслушване съвместно с... Е, и може да работим заедно с Инта и с Комисията по правата на човека. Това би било интересно и по този начин бихме могли да помогнем за решаването на този въпрос казах, има напредък в, една, в един район на Узбекистан, но не трябва да изпускаме възможността да продължим да упражняваме натиск е, и е, така твърдо да изискваме е, преустановяването на използването на детски труд, като не пренебрегваме отговорността на правителството използвах термина лицемерие. Има лицемерие, защото правителството се опитва да се измие ръцете от своето да отрече своята отговорност за използване на детски труд. И за това ще организираме това съвместно изслушване с споменатите комисии. Благодаря. Благодаря, госпожа Кил Нилсен. Да ви напомня графикът. Срок за приемане на доклада в пленарна зала. Само на английски моля измененията до 6 септември, обсъждане на измененията и гласуване в комисия 12 септември в Страсбург, гласуване в комисия на 22 септември, Инта, и на 2 октомври гласуване в пленарна зала. И сега ви предлагам да минем към следващата точка от дневния ред. Това е позиция на парламента относно проекта бюджета за 2012 госпожа Нюниз представи проекто становище на 12 септември в, в Страсбург. Ще получим, ще имаме позицията на комисията АФЕТ. След обед ще обсъдим позицията, но сега давам думата на господа, за госпожа Мюнис. Тя изглежда не ме слуша. Господа Мюнис, чувате ли ме? Благодаря, е, е, госпожа председател. Извинете, че се бях заплеснала. Благодаря отново. Искам да благодаря първо на докладчиците в Сянка, както на докладчиците, извинете, на членовете от други групи, които участваха с предложения за изменения. Те направиха конструктивни предложения, които а, обогатиха и подобриха доклада. И сега с списъка за гласуване смятам, че имам една доста последователна перспектива, дадена от Комисията по външни работи. И що се отнася до политическите и стратегическите си цели, които одобрихме през май, и що се отнася също така до бюджетните ограничения, които така ли, че трябва да съществуват, имайки предвид положението, в което се намираме. По-настоящем съветът ограничи увеличението на бюджета на 1,04%, което сериозно намалява средствата, с които разполага комисията, особено, що се отнася до бюджетните кредити за поети задължения. А що се отнася до външна дейност, ограниченията в бюджета доведаха до 203 000 като сума намаление в бюджетни кредити и заплащания и 90 милиона в бюджетни кредити за поети задължения. 1,5% в поети задължения и сходно увеличение при плащания. Това а, означава, че институциите на европейско ниво, както и парламент и Европейската комисия, са си заложили нови приоритети, особено що се отнася до преход, е, държавите в преход в Южното е, Средиземноморие. Така че този ограничен бюджет, както и сериозната е, финансова тежест, която имаме покрай Южното е, Средиземноморие, доведе до нашето искане от май месец, определени изисквания е, отправихме към Европейската комисия Европейската комисия отговаря за програмирането, за приемането на политики, но също така и за разпределянето на средствата, които са а, за отделните политики. Аз лично смятам, че становището на Европейската комисия по този въпрос, особено що се отнася до средносрочните проекти и техническите проекти, а, са хората, които трябва да слушаме за това как да бъдат разпределени средствата ще имаме по-малко средства, ще имаме по-малко разходи за външна политика. Политиката и приоритетите на Европейската комисия са заложени в декларацията на комисията за Южното Средиземноморие. И там Южното Средиземноморие е приоритет а, и за парламента. Европейския съюз като глобален играч би трябвало да повиши реномето си. Така че нашите приоритети, поетите задължения трябва да бъдат изпълнявани, за да може е, в нас е, да имате доверие. Не искаме да приемаме нови цели, нови приоритети е, и да трупаме някакви приоритети от миналото, които не са изпълнени. Всичко това трябва, разбира се, да се разглежда в една среда, в която бюджетът е доста ограничен. Така че сериозни критерии бяха въведени от Европейската комисия. Смятам ги за обективни, така че съм съгласна с а, тях, особено що се отнася до измененията, които те са направили. По отношение на редовете, където комисията носи отговорност, що се отнася до проекти и програми, които са конкретни, които не са част от а, приоритетите на нашата комисия в парламента, които изложихме през май, смятам, че трябва да се съгласим с сумите разпределени тук. И проекто бюджета изглежда добре. Що се отнася до приоритетите, които са изложени от Комисията по външни работи на парламента, смятам, че трябва да приемем същите цифри, които бяха прияти през 2011 година, особено когато те надвишават предложенията на Европейската комисия. Понякога има едно малко намаление, което идва от страна на съвета, за да може да се пренасочат средства към новите приоритети, например Южното Чер... Средиземноморие. Но според мен, която и страна да иска по-големи средства, смятам, че трябва да подкрепим нея за бюджета 2011. Един друг критерий, който според мен е много важен, и това е записано и в списъка за гласуване, в бюджета си максимална степен трябва да отразим позициите на Европейския парламент, изразени в различните му резолюции на Комисията по външни работи. В случая визирам искането да се направи е, СВД и промените за работата на тази служба. Знам, че това е един проект, който колегата Гуалтиери познава много добре, тъй като е работил много по него. Различни колеги излязоха с конкретен принос в тази сфера. Трябва обаче да направим една пътна карта за за действането на всичко това, за разширяване на представителството на Европейския съюз в чужбина. Постоянно се отправят искания към съвета за увеличаване на представителството на страните в залива и през март 2011 година, на 24 март всъщност, формализирахме едно такова искане – като имаме предвид ограничените бюджетни ресурси, Европейската комисия в момента разглежда възможността за заделяне на конкретни средства. Голямата част от измененията, според мен, най-вероятно ще бъдат срещу предложенията за намаляване на средствата за нашата комисия през 2011 година по различните бюджетни редове, които може би не са приоритети, но така или иначе Европейската комисия е заложила своите приоритети и смятате ги следства. И според мен трябва да уважим становището на комисията. Има изменения, които се опитват да увеличат и то неразумно средствата опитват се да увеличат непропорционално средствата за определени сфери. Но трябва да сме много внимателни, когато предлагаме такива неща, защото трябва да подхождаме балансирано към всички. Мисля обаче, че постигнахме голяма част от нас съгласие по въпросите. Не ми остава много време и затова искам да мина през основните част от изменения. Има една част изменения, от измененията, извинете, които се занимават с бюджетни редове които се съдържат в проектобюджета на Европейската комисия. Те се съсредоточават най-вече върху страните кандидатки, техните институции, подсилването на техните институции. Ние сме за измененията, които биха искали да увеличат или да запазят увеличението а, на такива средства и сме против изменения, които се искат да намалят средствата, които са заложени в проектобюджета. Регионалните и хоризонталните програми, същото се отнася и за тях – Искаме да подкрепим проекто бюджета на комисията, който е по-висок като суми от е, предложеното от е, съвета. Господин Салафранка в 53 и 54 записа тези изменения. Сега няма да цитирам всички изменения, мисля, че знаете за какво говоря. Няма да цитирам кой номер са. Що се отнася до проекта бюджета за сътрудничество с индустриализираните страни, отговор на кризата, както и химичните, биологичните и ядрени оръжия. Тук има един проблем, който доведе до големи спорове. И той е свързан с подпомагането на развитието на Афганистан. Имаше колеги, които бяха против това. Така или иначе, предложението на Европейската комисия за 2011 година беше увеличение на бюджета за възстановяването на Афганистан. Има тук един хоризонтален подход, който преминава през всички политически групи. Увеличение с 50 милиона евро всъщност бе защитавано от много от политическите групи като становище, за да може да, в Афганистан да се посъдят и след това да се отглеждат едни устойчиви култури, а не да се отглеждат други култури, които не са законни но имаме бюджетни ограничения, както знаете, и много трудно ще бъде одобрена на такава сума. Европейската комисия в бъдеще би трябвало да се опита да одобри това, но дори да се приеме едно такова предложение в бъдеще, то ще създава проблеми. Затова аз предлагам едно изменение, в което казваме, нека да поддържаме подхода проекта бюджета 2011, една сума по-висока от тази предложена от съвета и там казвам, че авторите на това хоризонтално предложение за тези допълнителни 50 милиона би трябвало да поискат отделно гласуване на техния текст. Мятам, че това е един по-добър подход, вместо чисто и просто да се искат някакви допълнителни 50 милиона, които нямат никакъв шанс въобще да се материализират, независимо, че сме съгласни, че трябва да има средства, които да се отделят по този въпрос. След това, въпрос свързан с Йемен, проекто бюджета, който се предлага от Европейската комисия е 3 милиона увеличение над предложението на съвета предлагаме проекто бюджета е, да бъде следван, макар че предложението от 11 беше по-високо като сума, но това не бе приоритет на нашата комисия тази година. Така че, що се отнася до приоритетите, които нашата комисия си изложила тази година, първо е, наблюдение на избори беше един от нашите приоритети и иска се едно урязване на бюджета с 3 милиона, и съответно и нашата мисия за наблюдение на избори би трябвало да бъде урязана. За 2012 година смятаме, че бюджета трябва да бъде същия като този през 2011, така че подкрепяме предложенията на господин Ламсдорф, както и моето предложение, които са свързани с запазването на нивото на бюджета, такова каквото то е през 2011 година. Още една спорна тема е Палестина и подпомагането на тази страна. Както и преди, съветът и комисията предложиха едно урязване с 100 милиона през 2011 сравнение с 2011. В различните политически групи смятам, че с... има съгласие, че трябва да продължим да оказваме натиск, да се продължи подпомагането на бежанците, както и с цялата страна, защото 100 милиона съкрещение на бюджета би означавало огромна, огромна сума. Би трябвало с 350 само да бъде намален бюджета. беше одобрена цифрата 350 милиона в понеделник, но ние смятаме така или иначе, че трябва да продължи финансирането там, защото ако има такова урязване на бюджета, това ще окаже огромно въздействие върху тази страна. Има различни политически групи, които казват, че това трябва да бъде разбито от два бюджетни реда. От, в един от редовете да се подкрепи Палестина, а другия да се казва подкрепа на бежанците от а, държавата Палестина. Секретарията на нашата комисия, както и службите на Европейската комисия в момента разглеждат това предложение, за да видят дали е удобно да се раздели е, бюджетния ред на две. Има съгласие е, в е, Палестинската независима власт, както и при нас, как точно да тече финансирането. Не мисля, че има нужда да се разделя така бюджетния ред. В миналото се е налагало, за да се упростят нещата, да се улесни отпускането на средства. Но изменението за разделяне на две на бюджетния ред би означавало да подкрепим урязването на бюджета, предложено от комисията и съвета с тази значителна сума. Поради тази причина смятам, че раз, така разбиването нещата на два канала би помогнало на работата на ИНРА. И а, би противоречало на нашия приоритет в нашата парламентарна комисия. Така че Политическите групи може би трябва да изкажат становището си по този въпрос. В бъдеще, ако определен бюджетен ред трябва да бъде разделен на две, той ще трябва да бъде подкрепен с по-добър диалог, с повече преговори между страните, така че представителите е, на съответната държава да бъдат изслушани. Смятам, че трябва да се намерят по-добри структури за освобождаване на средствата, това искам да кажа. Това е изложено в а, списъка за гласуване, но ако има някакви политически становища, които трябва да бъдат изразени, то тогава с удоволствие ще ги изслушам. Що се отнася до Палестина и Инра, а, има желание да няма фонд, защото положението с палестинските беженци е такова, че то чисто и просто надхвърля въпросите свързани с подкрепата. Чисто политически отива много по-далече. Така че трябва да се подобри ситуацията и тя не може да бъде подобрена с ограничения бюджет, който имаме. Трябва да се опитаме да продължим с финансирането, да продължим да оказваме контрол, за да няма връщане назад. Още един от инструментите F+, от 2011 година господин Целофранка защитаваме тази тема. Има сътрудничество с Латинска Америка. Тази, този бюджетен ред всъщност бива урязан два пъти. Първо 25 милиона евро в сравнение с бюджета 2011 и бюджета 2011 има 26 милиона, които отиват по друг ред. Може ли господин Брок да говори малко по-тихо? 26 милиона от бюджета 2011 са премахнати, така че не могат да бъдат дадени на Латинска Америка. Тоест бюджета бива урязан два пъти за да можем в Южното Средиземноморие да покрием нуждите си. От тези 377 искания, които са одобрени през 2011 година с комисията, опитахме се да преразпределим тези средства, да ги насочим другаде и резултатът е едно урязване с 300 милиона евро на бюджета, което е свързано с бюджет от 2011 година. Така че, имайки предвид приоритетите на нашата комисия, които сме заявили за Латинска Америка, средствата се, както виждате, намаляват и съответно това променя цялата идея намираме се в ситуация на бюджетни ограничения и за това трябва да се съсредоточим върху тези изменения, които биха искали да се запази нивото на бюджетиране от 2011 година, както и при разпределенето на средства, които се взимат от Латинска Америка без никакви консултации. Искаме тези 26 милиона, които са взети оттам, да бъдат върнати в бюджетен ред Латинска Америка. тъй като знаете происхода ми, може да ме заподозрете, че съм пристрастна към Латинска Америка, но това не е свързано с отношенията на Испания с Латинска Америка. Не, чисто и просто смятам, че този бюджетен ред трябва да бъде такъв, какъвто беше за да има ефективност и ефикасност. И това е така. Не може да се вземат средства от а, сфери, които е необходимо да има средства, Има мерки, които са записани, за които има нужда средства и не може в цял регион а, те да бъдат премахнати. Да речем една Венецуела, която не отговаря на всички а, условия за отпускане на средства. Тези средства ако не могат да отидат към Венецуела, понеже не отговаря на съответните критерии, то тогава те могат да бъдат преразпределени за други региони. Обаче в Латинска Америка все още има а, нужди, които не са покрити, но изведнъж се вземат средствата заради проблемите с Венецуела. В Латинска Америка има държави, които не могат да освояват средствата, които им се отпускат. Съответно, ние вземаме тези средства, които те не освояват и ги даваме друга част на света. Смятам, че трябва да решим този въпрос. Разбира се, че трябва да има гъвкавост. Ако определена страна не може да освои съответни средства, средства трябва да бъдат дадени на държави в същия регион, а не да бъдат изпращани някъде другаде, в друг регион. Така че и преместване на средства между бюджетни редове, първо трябва да бъде обсъдено задълбочено със съответните комисии в парламента. Не казвам, че го правя това, само защото това се случва в Латинска Америка. Не, това е принципен въпрос. В следващите няколко години, до края на финансовите перспективи, 755 милиона ще са необходими за финансиране на новите ни приоритети, свързани с Средиземноморието. Тази година е урязана Латинска Америка, до година инструмента за стабилност, след това не се знае какво, примерно помощта за развитие. А, така че е важно да зачитаме приоритетите, които сме приели самите ние в нашата комисия по отношение на движението на бюджетни средства. Приключвам Четири подготвителни пилотни проекта съм подготвила, които би трябвало да бъдат одобрени от политическите партии. Имате го в документите си. Освен това, подкрепихме едно изменение, което е свързано с подкрепа за жените. Като целта е да се създаде една нова рамкова структура в ООН, която да подпомага Европейския парламент за, за развитие на равноправието. Подкрепяме онези изменения, които предлага госпожа Гомес, както и други евродепутати, свързани с положението на жените, предотвратяване на насилието срещу жените и онези, които следват стратегическите цели на нашата комисия. Има различни членове на администрацията, които изключително много ми помогнаха. Много им благодаря. Благодаря на докладците в Сянка, както и на всички членове, които помогнаха с конструктивните си становища. Благодаря, госпожа Мюнис, за вашето подробно изложение. А сега ще дам думата един по един на докладчите в Първо за НДП Салафранка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за подробното изложение. Мисля, че тя с а, а, много подробности а, изрази своето становище по отношение на проекта бюджета за 2012 година. Ние като политическа група сме е, общо взето е, удовлетворени от доклада на госпожа Де Уркиса, особено по отношение на политиката на добросъседство. Е, важно е да се види какво ще стане с предвидените бюджетни кредити за палестинската автономия. Ние не сме против възстановяването на бюджетните кредити в, по начина по който вие споменахте. Когато става дума за Европейската служба за външна дейност, аз като докладчик пледирах за увеличаване на бюджетните ресурси за дипломатическата служба на Европейския съюз. Смятам, че тази служба обаче трябва да бъде много внимателна по отношение на мисиите за наблюдаване на изборите в различни страни. Самия аз съм имал възможност да докладвам за моите впечатления и смятам, че ако нашите мисии за наблюдение на изборите в трети страни пострадат, това ще може да има много сериозни последици. Сега по отношение на уведените арабски емирства. Мисля, че предлагането е добра крачка напред. Водим преговори по отношение на Иран и по отношение на предишните споразумения на европейските институции с Иран. Политическите групи с единодушие настояват за необходимостта да имаме делегация в Техеран. Трябва обаче да бъдем много внимателни, когато формулираме нашите забележки по отношение на доклада за проекта бюджета. Трябва да се позовем на резолюции, вече прияти от Европейския парламент по отношение на положението в Иран. Мисля, че при сегашните обстоятелства това е уместен политически подход. ЕНП подкрепя общо взето доклада и особено в частта му, която се отнася до Европейската служба за външна дейност. А, не разбирам защо да не можем по време на гласуването да обсъдим проекто резолюцията наистина нямаме достатъчно време, но не виждаме, не виждам, защото нямаме възможност да обсъдим въпроса в подробности. Възникна а, а, нови елементи във връзка с Либия и си струва да обсъдим въпроса за Либия във връзка с проекто бюджета. Необходимо е, разбира се, да подкрепим с всички сили преходът, който е в ход в Либия. И необходимо е предвидените бюджетни кредити да бъдат поне на нивото на 2011 година, съгласно това, което предлага и доклада ние сме задоволени, удовлетворени от доклада, като се имат предвид ограниченията, с които трябва да се съобразяваме. Благодаря ви. Госпожа Бенис Лефран вече посочи, че за проекта становище ще имаме повече време да го обсъдим, а при измененията не е така. Имаме много по-малко време. А сега думата на госпожа Маки за, от името на групата на либералите. Благодаря, госпожо председател. радвам се да ви видя отново всички тук. Надявам се, че сте си починали добре през лятото. И сега виждам и малко променени, като че ли не сте толкова напрегнати, колкото бяхте през юли. I would also like to thank Искам и аз да благодаря на а, докладчика за чудесната работа. И ние ще подкрепим редица от предлаганите изменения. А, искам да се спра на някой от тях. По отношение на измененията, които се отнасят до Палестина. Надявам се, че можем да постигнем компромис който взима предвид необходимостта от достатъчни средства, които да бъдат отпуснати. Колкото измененията, които целят изпращането на създаването на европейска делегация в Техеран, искам да подчертая, че нашата група няма нищо против тази идея, но аз не съм убедена, че предлаганата процедура е правилният подход, особено когато става дума за страна като Иран. Тоест, трябва сериозно да бъде обсъден въпросът за това дали да имаме подобна а, делегация в, в а, Техеран. би било интересно да чуем мненията по този въпрос и днес. Искам така, така да подчертая, че по време на бюджетни ограничения и економическа криза, Европейският парламент трябва да посочва, така както го посочва и съвета, че Ръстът на нашия бюджет трябва да бъде умерен. Това се отнася особено до бюджетни редове, които са посветени на помощ за кандидат, кандидатки или потенциални кандидатки. Това зависи от многогодишната финансова рамка, а също така и от способността за освояване на средствата от тези страни, тази способност за освояване на средствата да расте с същите темпове, с които растат отпусканите средства. Поетите ангажименти трябва да се изпълняват, но тези ангажименти трябва да почиват на реални нужди. С това ще приключа и искам да благодаря още един път на госпожа докладчика. А сега господин Арлаши. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Монис за нейната работа. Искам да подчертая някои точки. Най-напред Палестина. Подкрепям становището по този въпрос – е, това, което е предвидено в момента в бюджета. Трябва да покажем наистина е, конкретен, конкретна подкрепа за работата на агенцията ОНРВА в този регион, в тази област. И аз подкрепям е, тази инициатива, защото доверието в Европейския съюз е поставено под въпрос в тази област. Същото се отнася и за Афганистан. Представих едно, едно предложение за изменение с 27 подписа от различни политически групи, защото повече, доста колеги се обърнаха към мен и ме помолиха да изискаме последващ доклад от, за работата в Афганистан. Работим вече около година за да изготвим альтернатива по отношение на тази страна. Какво прави всъщност парламента? Ако ние даваме пари, така да се каже, е, би било много странно за един такъв голям приоритет на, е, за Европейския съюз да няма никакво въздействие, никакво влияние е, тази инициатива в е, бюджета. 50 милиона евро за една такава точка не са много голяма сума, особено що се отнася, ако е, тази цифра се сравни с влиянието, е, в което ще има сумата за възстановяването на Афганистан. Аз попитах колегите си, помолих колегите си, да подкрепят тази инициатива. Да... Бюджета не е перфектен инструмент. Има някои абсурдности. Ние въпреки това даваме пари на богати страни, даваме средства за ненужни дейности. Така че мисля, че ако рационализираме бюджета и ако концентрираме бюджета върху приоритети като Афганистан и Палестина е изключителна необходимост. По този начин може да измерим доверието в Европейския съюз. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Гомес, но искам да помоля колегите да бъдат кратки, защото вече изоставаме от графика. Благодаря. Искам да благодаря на докладчицата за отличната и работа. Много изчерпателно беше нейното изказване. Благодаря за това също, че включихте част от моите предложения свързани с подкрепата, която трябва да се оказва на органите на ООН, борбата им срещу насилието срещу жени и деца. Подкрепям казаното от нея за Палестина, както и за Иран. Мотивите за делегация в Иран няма да бъдат достатъчно силни, ако за тях няма бюджет. За това би трябвало да заделим средства за откриването на такава делегация там. Това ще ни даде възможност да, постигнем и прогрес. Ако има гарантирани средства, то госпожа Аштън ще може много по-лесно да действа. Накрая Искам да ви припомня казаното в шеста точка на становището. Тук се говори за политическа издържаност на действията, свързани с помощта за развитие. Ето тук имаме голям проблем, защото Етиопия, например, получава огромни суми от нас. Имахме едно изслушване с Комисията по развитието и там доклада за защита на праветните чува... защита на психиката на човека показва, че средствата, които ние отпускаме, всъщност се отклоняват и отиват всъщност за окупаване във властта на настоящата партия и репресия върху народа на Етиопия. Това е потвърдено. Това е факт. Има един филм по BBC, който бе показан през август. Ще ви пратя линк, ако се интересувате, че и се показва, че това е факт. Голяма част от нас може би не са го видели, но наистина там съвсем ясно се вижда, е, че казаното от Human Rights Watch е вярно, има свидетели за това и не можем да пренебрегваме такъв факт. Това е, е един от получателите на огромни суми от нас, което за втори път тази страна изпращаме мисии за наблюдение на избори, които не могат дори да дадат доклада си на властите, които отказват да приемат всякаква критика, а ние продължаваме да стоим с затворени очи пред тези факти, като че ли да ги пренебрегваме и да продължаваме да им даваме средства. You, like to, to... Благодаря, госпожа председател. Искам да подкрепя предложението и се радвам, че повечето от колегите го подкрепят, а именно изменението за Палестина и за агенцията ОНРА. Хубаво е, че сме постигнали това равнище и е важно да не наказваме палестинците в Газа заради последните няколко години – Фондовете тогава не бяха използвани достатъчно поради блокадата, поради невъзможността да се реализират проектите, които подкрепяше ОНРВА. И още нещо искам да кажа, а именно 50 милиона евро специално предназначени за фонд за намаляване на и всъщност прекратяване на отглеждането на опиум в Афганистан. Тази програма е много важна. Ситуацията в Афганистан се развива на, в, в посока на подкрепа на гражданските програми. По този начин може да потикнем страната да се развива в положителна насока. Укрепване на гражданското общество. Е, трябва ни доклад за ситуацията на Афганистан и мисля, че той ще получи подкрепа в парламента. Господин Ван Орден. Uh, Благодаря, е, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Е, първо една обща забележка. Много лесно е, разбира се, да харчим повече пари за най-различни проекти, които искаме да подкрепим. Но в момента преживяваме економическа криза в цяла Европа. Всички правителства намаляват разходите, бюджетните разходи. И, и ние трябва да се опитаме да, да правим спестявания в бюджета на Европейския съюз, а не да харчим повече, отколкото преди. Наред с това, разбира се, трябва да уточним приоритетите си. И в момента Южното Средиземноморие несъмнено трябва да бъде наш приоритет. Значи, необходимо е да бъдем въздържани, необходими са а, бюджетни ограничения и трябва да изоставим е, някои от нашите амбиции. По отношение на Палестина. Разбира се, е, там има някои опасни е, насоки на развитие. Не на последно място евентуалното искане за едностранно обявяване на Палестина за държава и приемането на това искане от ООН е нещо, което няма в никакъв случай да помогне на мирния процес в Близкият изток. Този процес трябва да бъде не едностранен, а плод на преговори. И се надявам, че е, помощта на Европейския съюз е, трябва да зависи от това да не се нарушава това от така отдавна съществуващо споразумение по този въпрос. Благодаря господин Ван Орден, господин Майти. Благодаря. Бих а, искал съвсем набързо да направя една иллюстрация с а, а, моите изменения, които съм предложил по СВД. Целта на тези предложение за изменение е всъщност да се върнем към проекто бюджета. Защото урязването на бюджета, който въвежда съвета, всъщност не са разбираеми за мен. Дори в естеството си не ми става ясно. Защото става дума за големи суми, например. 8 милиона, например, за делегации, което е под бюджета 2011 година както и ограничения, свързани с сателитните изображения, важни функции, т.е. едни урязвания на бюджета, които са некоординирани и странни за мен. В същото време обаче смятам, че желанието на парламента да подкрепи СВД в предложението на бюджета, който то прави, трябва да бъде свързано също така и с желанието на СВД да провежда диалог с Европейския парламент по отношение на важни въпроси, които се появяват в споразумението от миналата година, например. Да речем за ролята и броя на постоянните служители на, всичко ниво, на всички нива в СВД. За това искам да направя едно устно изменение, или ще го направя, не сега, но ще ви кажа, че трябва това увеличение на ресурсите, което е свързано а, с връщане на стоеностите 2011 година, трябва да бъде задържано, за да видим дали СВД също са готови да прецизират нещата, за да се постигне един баланс между а, служители назначени от държавите членки и служители на постоянни позиции. Благодаря. Je vais donner la parole à monsieur Eck de la Commission européenne. Je vous demanderai d'être bref, s'il vous plaît. Е, моля, бъдете кратък. Представителя на комисията. Искам да кажа, че комисията представя един балансиран бюджет. Искам да ви благодаря за предложенията, е, които целят възстановяването на съкратените редове, бюджетни редове. Но трябва да кажа, че е, е, трябва да кажа, че е, много трудно ще бъде да оправдаем исканите увеличения. Искам да се е, върна към искането за разделяне на бюджетните редове за Палестина и за Агенцията за помощта за палестинските беженци. Тук става дума за гъвкавост. Вече много трудно е да изпълним различните е, дейности, предвидени по отношение на Палестина. Като изкуствено въвеждаме а, а, определени суми, които са за, за, за, за някакви конкретни цели. Това е много трудно изпълнимо. Благодаря. А сега представителят на СВД. Благодаря, госпожа председател, госпожа докладчик, дами и господа депутати. Разрешете ми най-предвид. От името на СВД да се изкажа по чисто административните въпроси, свързани с бюджета за 2012 година. Искам още един път да изразя нашата признателност признателност към Европейския парламент за оказаната подкрепа по време на обсъжданията, свързани с създаването на Европейската служба за външна дейност. СДВ с голям интерес се запозна с становището на докладчика. Ще направя някои забележки от най-общ характер, преди да се спра на измененията, предложени от членовете на комисията. Първата забележка е следната. А, а проекта за бюджет а, е а, първия подобен а, бюджет, създаден от СВД, от а, нейното създаване до сега. А, той почива на дълбок, на задълбочен анализ на нейните нужди. Второ, трябва да кажа, че това е един бюджет административ, за административни нужди, а административните разходи общо взето са задължителни, постоянни, става дума за найми, заплати и така нататък. Става дума за едно скромно увеличение, 25 милиона от 464 милиона и това увеличение е абсолютно необходимо за доброто функциониране на, на службата тъй като а, а, някои задачи не бяха предвидени в, в, по-рано и затова не бяха разписани в бюджета. Четвърта, последна забележка, както беше посочено и от докладчика, съкръщенията, които на първо четене предлага съвета, ако не бяха коригирани, щяха да поставят СВД в едно много трудно положение през 2012 година когато ние фактически ще бъдем в разгара на своето развитие. Сега по отношение на измененията ще кажа следното. Е, СВД напълно подкрепя измененията, представения от господин Галтери за възстановяване на първоначалните предложения на СНВД по отношение на бюджета. Службата за външна дейност също така подкрепя измененията на докладчика, господин Салафранка, както и други депутати, за да се изследва, проучи възможността за създаване на Европейски институт за мира и подготовка на неговото създаване Изменението е предложено, което предлага госпожа Баунтнер, обаче е свързано с проблем. Както всяки други институции, СМД има а, законово задължение а, и ако се приеме това изменение, ние няма да може да изпълним нашите задължения. И е нещо, което ще бъде значително затрудняване на нашата работа по отношение на предложенията за създаване на делегация в Обединените арабски емирства, предложение, което мнозина тук споменаха, това е интересен въпрос. СВД споделя мнението на депутатите, че нашето присъствие в този регион трябва да бъде по-видимо, по-силно, но създаването на делегация в Обединените арабски емирства трябва да се разгледа от всички страни, а не само от бюджетна гледна точка. И а, накрая създаването на, установяването на делегация в, в Иран. А, както мнозина тук споменаха, това е сложен въпрос и подобно решение според нас не може да бъде взето без да са на лице необходимите политически условия, което в момента не е така. Нямат подобни условия. Ние им възнамеряваме да продължим да работим за изпълнение на поетите ангажименти, включително и по отношение на Европейския парламент, за да продължим установяването и развитието на СДВ. Благодаря. Аз сега давам думата на господин Мюнис за няколко минути само. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за подкрепата и за изказванията. Аз не съм работила сама, имаше много колеги, които ми помогнаха с различни предложения, с мнения за спорните теми. Е, трябва да се върне на темата за Афганистан. 50 милиона евро не са малко пари. Можеха да бъдат 70, но можеха да бъдат и 40. Това не е изискване на съвета или на комисията. От другата страна, това не, отго... това не отговаря на критериите, които искаме да заложим в този бюджет. От друга страна, естествено, в бюджета няма е, точни указания за конкретни, е, няма точни бюджетни редове за определени програми или проекти, е, зависи от програмите и проектите, които са предназначени за дадена страна. Не може от политическа гледна точка да се третира този въпрос по друг начин. Така че мисля, тук е едно подобно завишаване няма да бъде прието в комисията по бюджета. Няма просто пари за едно такова увеличаване. Ето защо предлагам да останем при моментното предложение. Средствата за Афганистан ще бъдат приложени за примахване на отглеждането на опиум. Това е, което аз предлагам. За това ще бъдат приложени парите за Иран. Може би може да постигнем компромиси. То в следния смисъл. Откриването на мисията в Иран, Ирак и Йемен, тук се споменават тези мисии, делегации, т.е да имаме такива делегации, в които парламентът е поискал да се открият такива делегации. А комисията трябва да подготви работата по тези теми. Тоест да имаме една формулировка, която да не се споменава конкретна страна, а просто да се направи препратка за решението на парламента по отношение на отваряне на делегации, откриване на делегации. А, може би ще изработи едно предложение в този дух преди обсъждането в пленарна зала. Бюджетът е много важен политически инструмент за всички нас и мисля, че трябва да е, сме единни в е, исканията си, в гласуването, в коментарите си. Трябва ни мнозинство, за да може да, за, да подкрепяме, да утвърждаваме нашите политически позиции. И ни трябва консенс. Благодаря. Благодаря. Напомням ви графика. Измененията само на английски до 7 септември на обед, обсъждане на измененията в комисия на 12 септември. Предлагам ви, скъпи колеги, да направим едно прекъсване за няколко минути, преди да пристъпим към седма точка, защото размяната на с Петър Соренсен ще бъде при закрити врата. Затова ще прекратим за кратко, за да дадем възможност на